на Белгия и господин Януш Войчиовски е, също е, е член на Сметната палата. Това ще бъде е, със сила от 2 и 7 май съответно.